Morning. Добро утро. Мартелло. Good morning. Bonjour. Buenos días, queridos colegas, señoras, señores. Добро утро, скъпи колеги и колежки, дами и господа. Моля, заемете местата си. Така че да можем да започнем заседанието на Комисията по граждански свободи. Започваме с приемане на дневния ред. Що се отнася до предупредителната информационна система за критичните инфраструктури, тази точка бе отложена за обсъждане на следващо заседание. Заседанието на координаторите ще се проведе както обикновено при закрити врата между 11.30 и 12.30. Има ли възражения? Няма възражения. Добре, с това дневният ред е прият. Продължаваме с съобщенията на председателя. Бих искал да ви съобщя, че делегация на нашата комисия бе на посещение във Вашингтон миналата седмица. Срещнахме се с членове на Американския конгрес и на Американското правителство. Получихме информация, че срещите са били изключително ползотворни и ще бъдат от полза за бъдещата работа на комисията ни по ключови теми, като предаване на резервационните данни на пътниците и защита на данните. Предлагам да дадем обратна връзка за тези толкова важни срещи на следващото заседание на координаторите – непосредствено след изготвянето на доклада за посещението. Продължаваме с следващата точка, но преди това ще дам думата на госпожа Хед. Е, господин председател, знам, че в момента губя времето на колегите, но много се радвам, че сте тук, господин председател.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 на това, че заседанията на нашата комисия започват толкова с такова закъснение, защото в нашия дневен ред имаме за обсъждане много теми. Никога не започваме на време, а имаме страшно много работа. Аз дойдох малко преди 9 и в 9.15 най-накрая успяхме да започнем. Междувременно можех да напиша няколко имейла. С други думи, е, за мен е много важно да започваме на време, тъй като имаме гъста програма е, и се нуждаем от достатъчно време за дебат. Разбира се, отбелязах коментара ви. Бях тук също преди 9, но ми бяха необходими няколко минути, известно време, за да проведа разговори с свои колеги. Трябваше и да изчакаме колеги, които се присъединиха към нас по-късно. Но разбира се, важно е да обсъдим всички точки, които са от интерес за вас. Ще отбележа вашия коментар – и всички полагаме максимални усилия, за да приключим разискванията по всички точки от дневния ред. И така, точка трета от дневния ред, годишен доклад относно публичния достъп до документи. Uh, Това е първата точка от дневния ни ред. Става дума за годишния доклад по член 104 алинея 7 от правилника. Докладчик е госпожа Халтала. Докладът вече е изготвен. Предмет на доклада е практическото приложение на регламент 1049 от 2001 година относно публичния достъп до документи. Докладът ще бъде полезно, полезна основа за работата по друго досие, по което докладчик е господин Хашман. То се отнася до бъдещите изменения в регламент 1049. Във връзка с това, нека ви припомня, че през 2008 година комисията излезе с преработено предложение, което след влизането в сила на договора от Лисабон не бе отменено. Нека ви припомня също така, че през тази година комисията излезе с изменена редакция на своето предложение за изменение на регламент 1049. Предложението визира разширяване на приложното поле на директивата, така че то да обхваща други органи, служби и агенции на Европейския съюз. Състоя се през миналата седмица изслушване тук в нашата комисия на тема прозрачност. То бе организирано от госпожа Халтала и господин Кашман, както и от госпожа Етен Меки от Комисията по конституционални въпроси. Сега давам думата на докладчика по годишния доклад относно публичния достъп до документи. Благодаря, господин председател. Миналата седмица Комисията по граждански свободи бе домакин на изслушване на тема достъп до документи на институциите на Европейския съюз. Домакини на събитието бяха господин Кашман, госпожа Етен Меки и аз. В резултат от разискванията добихме много ясна представа за настоящото положение. Въпреки, че е на лице много добра регулаторна рамка, имам предвид регламент 1049 и то от 10 години насам, все още се наблюдава нежелание от страна на европейските институции да осъзнаят какви са задълженията им спрямо гражданите. Това нежелание се наблюдава въпреки новите разпоредби по договора от Лисабон, съгласно които правото на достъп до документи е едно от основните права на гражданите, което им дава възможност за участие в съвременния демократичен процес. И една от предпоставките на всички съвремени демократични системи. Запознах се с практическото прилагане от страна на институциите на регламент 1049 по отношение на граждани, подаващи заявления за достъп до документи. Нерядко европейските институции твърдят, че са оповестили информация за определен брой хора и че с това са постигнали голям успех. Те не осъзнават обаче, че проблемът се състои в отхвърлените заявления за предоставяне на информация – Понякога институциите злоупотребяват с правомощията си за тълкуване на принципа на достъп до документи, залегнал в регламент 1049. Господин Кашман работи по преработването на този документ. В сравнително кратък срок комисията ни трябва да реши как ще реагира на второто преработено предложение на комисията във връзка с регламента, което излезе около две години след първото предложение с оглед на новите разпоредби от договора от Лисабон. Те вменяват и нови задължения на трите европейски институции. Ситуацията е много интересна, тъй като много органи, като например Службата за външна дейност, Европейската агенция по лекарствата и други, имат задължения, съгласно новите разпоредби, за предоставяне на информация. На изслушването миналата седмица узнахме, че много малко граждани знаят, че тези агенции, както и други институции на Европейския съюз, имат нови задължения за предоставяне на информация. Един от основните изводи е, че институциите на Съюза използват различни претексти за отлагане на разглеждането на заявление за информация. А подобно отлагане означава, че в един момент информацията вече губи своята стойност. С други думи, трябва да очертаем възможностите за ускоряване на процедурата по предоставяне на информация, така че тя да отговаря и на потребностите на гражданите. Европейският омбудсман извърши чудесна работа във връзка с подчертаването, увеличаването на важността на прозрачността. Той подхожда активно към проблема, като твърди, че както гражданите, така и институциите биха избегнали много ненужна работа, ако се създадат регистри, в които да постъпват все повече документи за пряк достъп. Що се отнася до правното положение относно публичния достъп до документи, то е доста добро. Съдът на Европейския съюз постанови доста бих ги нарекла прогресивни решения във връзка с тълкуването на регламент 1049. С това съдът допринесе за увеличаване на прозрачността. Същевременно обаче наблюдаваме някои тревожни тенденции – на ниво институции, които се възползват от правото си на собствена преценка, визирано в регламента. То може да бъде тълкувано доста разширително. Един от основните претексти, които използват институциите за забавене на разглеждането на заявления и част от тази обща картина е Европейският парламент, е нещо, което институциите наричат време за размисъл. Това е един от основните претексти, които се използват и са една от основните пречки за постигането на прозрачност. Особено по отношение на документи, подготвящи процедурата по вземане на решения а гражданите имат право да узнаят какви действия се предприемат до постановяването на крайното решение, върху което те не могат да въздействат. Гражданите имат право на участието в обществена дискусия. Има и редица висящи дела, които ще бъдат водещи в нашата работа. Те ще ни дадат насоки за евентуални изменения в действащото законодателство. Трябва да кажа, че бях ужасена от факта, че много държави членки не желаят да публикуват своите становища по законодателни предложения – един от най-фрапиращите случаи е във връзка с една неправителствена организация Access Info. Резултати от нейно проучване сочат, че държавите членки не са мотивирани да публикуват своите становища във връзка с законодателната работа и предложенията за законодателство. Съдът на Европейския съюз съвсем наскоро постанови едно много важно решение, съгласно което съветът използва погрешен претекст за непредоставяне на такава информация. Съветът твърди, че ако подобна информация за становищата на държавите членки се предостави на гражданите по време на законодателната процедура, то по никакъв начин няма да се стигне до промяна в становището на държавата членка. Но става въпрос за това, че гражданите трябва да имат право да участват в процеса и няма нищо лошо в това държавите членки да променят своята позиция в течение на законодателния процес. Но има голямо съпротивление от страна на държавите членки да поемат в посоката очертана от съда. Съгласно договора от Лисабон се изисква по-високо ниво на прозрачност, но същевременно наблюдаваме и съпротива срещу това изискване. Ще изтъкна и един случай, с който се занима омбудсманът миналата година. Той а, призова Европейската агенция по лекарствата да предостави достъп до информация, класиф, квалифицирана от нея като поверителна. Ставаше дума за съставките в медицински препарати за лечение на затластяване. Омбудсманът постанови, че Европейската агенция по лекарствата трябва да предостави на гражданите информация за съставките на тези препарати и доколкото знам, агенцията последва неговата препоръка. На изслушването миналата седмица бе изтъкнато също така, че правилата относно класифицираната информация също са проблем, тъй като те се постановяват на ниво вътрешни процедурни правилници. Господин Кашман в своя проекто доклад, както и редица представители на академичните среди, посочиха, че правилата за класифицираната информация не трябва да се намират на по-низко ниво от законодателството, т.е. те не трябва да се постановяват на ниво вътрешни процедурни правилници, а да залегнат в регламента. На изслушването също така бе посочено, че е много лесно за институциите да заобиколят задълженията си за постигане на прозрачност, като прекомерно се възползват от правото си за засекретяване на документи. Нерядко виждаме документи, на които е оказано, че достъпа до тях е ограничен. От друга страна, Подобно засекретяване не е залегнало в нито един законодателен акт. Затова трябва наистина да гарантираме, че парламентът и съветът съвместно определят надлежен подход към засекретяването, че те съвместно постановят критериите за засекретяване. Надявам се, че ще намерите някои интересни изводи в работния ми документ. Той е разделен на 4 части. Ще подготвя проекто доклад относно прилагането на регламента за публичния достъп до документи. Надявам се скоро да мога да се срещна с докладчиците в Сянка. Благодаря на съдокладчиците и на докладчиците в Сянка за много доброто сътрудничество. Надявам се, че с господин Кашман скоро ще можем да ви представим крайния вариант на документа. You, first, на госпожа Отала, господин Кашман. Uh, благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на Хайди Халтала за отличния доклад и начина по който тя представи ситуацията. Доклада се отнася е, до практическото приложение на е, регламента 1049 и сътрудничеството на трите европейски институции. Е, след влизане в сила на Лисабонския договор. Е, интересно е, при наблюдението на практическото приложение е фактът, че отново се прави опит някои категории документи да останат недостъпни за обществеността. Това, което аз имам съм си поставил за цел с моя доклад по регламент 1049, съвпада отчасти с това, което представи госпожа Хаутала. Регламент 1049 е доста ясен в е, описанието на принципа за достъпност, т.е. че документите по принцип трябва да бъдат достъпни и по изключение такъв достъп да се е, отказва. Става дума за член 4 е, и член 9, по които може да се откаже достъп, но този отказ трябва да бъде мотивиран. Това ще бъде предмет на моя доклад. Ако искаме нашия подход към достъпа за документите да бъде единен, трябва да прилагаме е, едни и същи правила относно това, кои документи ще бъдат е, третирани като класифицирана информация и кои не. Е, Взел съм за основа на моята работа документите на съвета по този въпрос. А, ако всички е, институции, агенции на Европейския съюз искат да прилагат е, едни и същи правила, трябва да направим така, че достъпа до документите да бъде е, облегчен. А, Както каза вече госпожа Хотела, трябва да кажем, че работата по тази тема беше доста успешна, тъй като както неправителствени организации, така и граждани искат достъп до документите. Той рядко, по-скоро в изключителни случаи, им бива отказан. Тоест, те са взели за основа регламент 1049 и са въвели принципа на прозрачност в своята работа. Имам предвид най-вече Frontex и Европейската банка за инвестиции, които могат да служат за пример. От последния доклад за прилагането на регламент 1049 имаше две много важни съдебни решения – едното, едното решение относно случая с баварския, баварската фирма Лагер където става дума за различни интереси. В някои случаи комисията отказа достъп до документи, тъй като тя беше на мнение, че тук се нарушава правото за защита на личните данни, тъй като се споменават имена на отделни лица. И с този аргумент комисията отказа достъпите, достъпа до документи. Баварския съд а, постанови, че е необходимо да се компенсират интересите и факта, че се споменават имена на отделни лица в документите не е достатъчен мотив за отказа на достъп до документи. Поради тази причина ние поискахме да се постигне баланс между обществения интерес и защитата на данните, като се даде превес на правото на защита на данните. Другото важно решение е на е, Съда на Европейския съюз. на с оглед на това второ решение се направи опит е, е, да се установи дали страните членки са за изменение на регламент 1049 или са по-скоро против. Е, ще помоля колегите е, по време на великденските празници да се запознаят с е, е, този документ, защото той много прилича на роман на Кавка. Представителя на съвета казва, че ако се публикуват позициите, е, той не е на мнение, че тези позиции ще бъдат достоверни и тогава ще об... обществеността ще упражни натиск върху съвета, е, което ще го принуди да промени позицията си. Това е нещо много необичайно и решението на Съда на, Европейските, на Европейския съюз можем само да ни накарат да се усмихваме докато, докато го четем, защото оставаме с впечатлението, че те са против предоставане на правото на достъп. Нека да не се заблуждаваме в момента. Европа преживява тежки времена. А, на тежки времена преживява всяка една национална държава, тъй като гражданите и се питат дали а, има полза от Европейския съюз, дали си струва да се ангажират за европейската кауза. Защо Европа казва на държавите членки какво да правят? Това се случва както в Швеция, така и в Ирландия, Испания, Португалия. Ако а, имаме достъп до документите на съвета, ще видим, казват гражданите, по какъв начин нашите представители, нашите министри участват в преговорите и как а, а, гласуват. В момента обаче това се пази в тайна и дори депутатите в националните парламенти не са запознати с това как техните министри а, са гласували по време на гласуването и каква е била тяхната позиция по време на преговорите. Затова документите трябва да се отворят и да се е, позволи на обществеността да има достъп е, до тях. Е, защото не е лошо обществеността да упражнява надзор. Тогава ще се види, че даден британски министр е застъпил ли се коя позиция, след това гласува последния начин и така нататък. И тогава той ще може да даде отчет на своите граждани. Тогава гражданите ще имат възможност да видят, че Европа е демократична а, и се стреми към постигане на консенсус. Затова наша задача е да спрем това а, а, нарушаване, това накърняване на европейския идеал, тъй като о, това няма полза никой. Защото пазането в тайна на документите а, а, е вятър в платната на а, противниците на европейската идея, противниците на европейското единство. Затова доклада на госпожа Халтала е. е, е важен, защото а, той ще ни а, помогне да защитим нашата позиция, че а, нарушаването на правилото за прожрачност трябва да се аргументира. Мисля, че проверката на а, практиките на трите институции, която, с която сме се заели, се случва много на време. още няколко думи а, относно контекста на 1049. Договор за функционирането на Европейския съюз и най-вече член 15 а, са заредени с а, устрем и амбиция. Член 15 в своята трета алинея казва, че гражданите на Европейския съюз трябва да се ангажират в демократичния процес в Европейския съюз. Това, което прави в момента комисията е хубаво, но според мен то просто замазва очите. Ние трябва да намерим е, начин достъпа до документи да бъде подобрен в духа на този член. Е, и както казва госпожа Хаутела, трябва да видим как да се подобри достъпа до документи и какво да се направи. Малко дълго говори господин председател, но тази тема е много важна за мен защото колкото повече се отворим към гражданите, толкова повече те ще имат възможност да видят колко добре работим а, и а, толкова по-малко Европейския съюз ще бъде използван като претекст за налагане на някакви непопулярни мерки от страна на правителствата. Благодаря. See... Благодаря на господин Кашман. Сега ще дам думата на колегите господин Бусотил. Благодаря, господин председател. Докладчикът в сянка от НП по тази тема е моята колега, госпожа Рената Зомер. За съжаление, тя не може да е сред нас днес, за това ще се изкажа от нейно име. Позволете ми първо да благодаря на госпожа Халтала за много интересното й изложение и да изложа няколко коментара от името на НП. Нашето становище се основава на един малко по-нюансиран подход, по-нюансиран сравнение с току-що изложеното. Споделяме изходния аргумент. Какъв е изходният аргумент? Той се основава на въпроса как можем да направим Европейския съюз по-прозрачен и по-достъпен за гражданите. Тоест, как можем да предоставим на гражданите по-добър достъп до документи, така че те по-добре да се запознаят с работата ни и начина ни на работа тук. От една страна трябва да осигурим по-голяма публичност и прозрачност, а от друга страна трябва да заложим и на качеството на работата си тук. Бяха обмислени възможности като общо виртуално пространство. Тази възможност е отбелязана и в работния документ. Според нас създаването на такова пространство би довело до прекалено голям брой документи, до които се предоставя публичен достъп. Това не би било в интерес на широката общественост. Затова трябва да подходим по-внимателно към тази възможност за създаване на общо виртуално пространство. Трябва да се запитаме дали то действително ще бъде от полза или по-скоро обратното. Ще намали маржа ни за маневри по време на законодателния процес. Господин Кашман отбеляза, че становището на съвета звучи като текст на Кавка, но трябва да отбележим, че ако дадена държава членка е обект на някакви ограничения за публикуване на становището си, то е много вероятно тя да публикува становище, което да не дава никаква реална информация – и въпросът е дали това становище действително ще е от полза за увеличаване на прозрачността или не. Това е един много основателен аргумент. Не смятам, че той звучи като текст на Кавка. Мисля, че трябва да го обмислим. С това не казвам, че не трябва да се публикуват документи на съвета, но те трябва да се публикуват така, че да дават възможност на държавите членки да изразят действителното си становище. Наблюдаваме и трудности по отношение на някои агенции на Съюза, като например Европол и Фронтекс. тъй като тези агенции разполагат с изключително чувствителна информация. Наистина чудесно е да кажем, че трябва да предоставим достъп до всякакви документи на обществеността. Но когато става дума за чувствителна информация, особено по отношение на правоприлагащи агенции, то трябва да подходим по-внимателно. Нашата група очерта три проблема. Първо, постоянното объркване на двете понятия публичен достъп до документи и междуинституционален достъп до документи. т.е. правото на достъп, с което се ползват институциите. Не трябва да поставяме знак за равенство между тези две понятия, тъй като това няма да допринесе за напредък по разискването. Второ, все още имаме проблеми с определенията, като например определението на документ. Нерядко определението на документ се обърква с определението на информация. Имаме проблеми с разликата между законодател и институция както и с определението на така наречения преобладаващ обществен интерес. Какво точно се крие за това понятие, не се знае. На трето място трябва да подходим предпазливо към функцията си на законодател – тази наша функция предполага провеждане на разисквания с известно ниво на поверителност, за да можем действително да споделим реалните си становища. Имам предвид, че публикуването на всички наши документи би ни ограничило в изразяването на реалните ни становища, би ни повлияло. И мисля, че трябва да приложим именно този нюансиран подход и да го вземем предвид. Благодаря. Благодаря на господин Бусотил. Господин Деянг желая да вземе думата. Имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на двамата докладчици, госпожа Халтала и Майкъл Кешман за това, че ни предоставиха обстойна и наистина полезна информация. Майкъл винаги назовава нещата с истинските им имена, когато говори за държавите членки на Европейския съюз. Нека направя коментар по този въпрос. Както тук в Брюксел, така и в Страсбург, оставяме избирателите извън играта особено когато наистина става интересно. Но това, което гражданите четат във вестниците е, всъщност е резултатът от нашата работа. Не мисля, че им харесва това, което четат. Поне на 20% от финландците не им харесват постигнатите от нас резултати. Но от друга страна ние заслужаваме да придадем публичност на дейността си, да дадем възможност за обществена дискусия. Ще дам пример за обществената дискусия в моята страна относно економическото управление. Всъщност много малко граждани осъзнават какви точно процеси протичат на ниво Европейски съюз. а гражданите имат право да узнаят, че има конфликт на интереси на ниво съвет, че държавите взаимно си опонират на заседанията на съвета. Няма нищо лошо в това. Така гражданите ще добият реална представа за това какво става в Европейския съюз. А в момента в средствата за масово осведомяване като че ли повече се залага на забавните предавания. Съобщават им се единствено резултатите от нашата работа, но за тях това е отекчително. По-интересно е за тях да наблюдават същинския процес. Госпожа Халтала отбеляза, че когато нещата тук наистина стават интересни, например по време на тристранните консултации, провеждаме заседанията при закрити врата. Нищо от това не достига до гражданите, например чрез средствата за масово осведомяване. А защо да не им предоставим достъп именно до тази информация? Така, например, в определени ситуации гражданите ще видят, че ние сме направили всичко възможно за вземане на дадено решение, но не сме могли да се наложим срещу съвета. Мисля, че предоставянето на такъв широк достъп до информация за работата ни е от особено голямо значение за демокрацията и бъдещето на Съюза. Председателят, ако няма други, които желаят да вземат думата, ще дам думата на госпожа Халтала. Е, I'm very grateful. Благодаря, господин председателю. Благодаря много изявленията, за изявленията на колегите. И съм особено доволна от факта, че ясно посочихте от какво не сте доволни. Аз не съм за постигането на споразумение на всяка цена. Наистина не е странно да не сме едно и също мнение, така че е, различните мнения просто биха могли да бъдат комбинирани и взаимно допълними. От известно време няма никакъв напредък, така че позволете да дам някои кратки отговори на вашите въпроси. Сега, объркването на понятията между правата на парламента и неговите органи за достъп до информация и достъпът до информация на гражданството. Сега, позволете да подчертая, че отдавна се борим за достъп до международните споразумения, за да може след това да изразим становища, които са аргументирани, подкрепени и подплатени. Знам, че правните служби са подготвили изключително добре издържано правно становище, което обяснява защо парламента има право на достъп до този вид документи, както разбира се и право до Европейската конвенция за защита на човешките права. Всъщност тази конвенция е едно от основанията по силата, на което парламентът има право на достъп до документи. Ако не знаем на какво се позоваваме за действието си, то тогава как бихме могли да се произнесем. Затова искам да се прави изрична разлика между правото за да достъп на документи до на парламента и на европейските граждани. Има граница, разбира се, отвъд която нещата вече не са ефикасни, не са ефективни. Разбира се, обсъждаме помежду си, стигаме до изводи и въпросът се налага дали има смисъл от който, въпросът, който се налага е дали има смисъл от публикуване на протоколите. Има заседания, които са открити, като това наше заседание, например, и на такъв вид заседания бихме могли да се занимаваме с въпроси, които занимават и широката общественост. Да им пращаме послания за това какво се случва в Евросъюза. Граждани, неправителствени организации често се обръщат към съдилищата, за да им предоставят тълкуване на законодателството. Това ме навежда на мисълта, че има нужда от по-добро определение, по-ясно определене на някои от понятията, с които боравим. По въпроса за потока документи, които биха се изляли в едно общо електронно виртуално пространство, ако то съществуваше. Позволете да цитирам господин Босотил, който казва, че европейските граждани не винаги искат да знаят е, в дълбочина и в подробности. Но ние като институция не бива да определяме какво би би заинтересувало и какво не би заинтересувало европейското гражданство такова виртуално пространство освен всичко останало, би трябвало да бъде и добре структурирано, за да могат гражданите да знаят къде да намерят това, което ги интересува. Наистина не всичко е интересно и не всичко би могло да представлява интерес. За сега обаче такова едно виртуално пространство все още е в сферата наистина на виртуалното. Работим, търсим консенсус с е НП и останалите политически партии групи. Всъщност е, търсим го този консенсус от доста отдавна. И ако не се разберем, в крайна сметка, съветът ще хвърли вината върху нас отново и ще ни обвини в липса на инициатива и на разбирателство. Благодаря. Now, we may proceed to the following point. Продължаваме с точка четвърта – насърчаване на мобилността на работниците и служителите в Европейския съюз. Но нека първо ви съобщя, че веднага след разискването по проекто доклада, който ще бъде представен от колегата ни госпожа Блинкевичуте, ще проведем електронно гласуване. Във връзка с това, нека ви напомня, че всички трябва да разполагате с картите си за гласуване. Ако не са във вас, помолете някого да ви ги донесе. И така, точка четвърта, по която ще изслушаме изложението на госпожа Блинкевичуте по проекто становището за насърчаване на мобилността на работниците и служителите в Европейския съюз. Водещата комисия е комисията по заетост и социални въпроси. Докладчикът там е господин Унгурян. Но първо ще изслушаме докладчика по проекто становището госпожа Блинкевичоте. След това ще дадем думата на комисията, а след това ще имате и вие възможност да вземете отношение. Госпожа Блинкевичоте. Благодаря. Смятам, че докладът, изготвен от господин Унгуряно, се концентрира върху действия в областта на мобилността на работниците и служителите в Европейския съюз, насочени към намаляване на ограниченията и административните пречки за работниците, както и за повишаване на информираността във връзка с трудовата мобилност. Важно е в доклада да се подчертае необходимостта и важността от защита на правата на работниците и служителите в рамките на мобилността, както и важността от осигуряването на ефективни правни средства за защита. Във връзка с това трябва да има възможност за претендиране за обещетения в случай на нарушаване на правата на работниците мигранти – както и за ефективна правна защита. В текста си се опитвам да привлека и вниманието ви към това колко е важно да се провежда борба срещу пряката и косвена дискриминация спрямо работниците мигранти с което се злоупотребява с техния статут. Нерядко работниците мигрират от една държава в друга, без достатъчно добре да владеят езика, без да са достатъчно добре запознати с разпоредбите на националното законодателство. Това ги поставя в по-уязвима позиция. Във връзка с това предлагам изменения в директивата относно минималния размер на информация за трудовото правоотношение и за трудовия договор, която работодателите трябва да предоставят на работниците. Така, например, работниците трябва да знаят къде е седалището на фирмата, какъв е срокът на дейност на договора, по колко часа на ден се предвижда да работят и така нататък. Всеки работник, мигрант, пристигащ в съответната приемаща страна, трябва да получи всеобхватна информация за реда и условията на трудовото правоотношение. Смятам също така, че трябва да се борим по-активно срещу злоупотребите по отношение на работниците мигранти. Ще упомена и още един аспект свързан с компетентните национални органи. Според мен те трябва да извършват проверка на надлежното спазване на всички действащи законодателни разпоредби. Трябва да се извършват проверки и на дейността на агенциите за набиране на персонал. Важно е в процеса да се включат и представители на социалната сфера, както и съсловни организации. Участието на такива субекти в процеса би било особено важно с оглед на предотвратяването на злоупотреби с правата на работниците мигранти. Накрая ще отбележа, че първоначалната редакция на становището ми бе по-дълга. Трябваше обаче да съкратя текста, Мисля, че можете да предложите изменения относно членовете на семействата на работниците мигранти и техните права на социално, за социално подпомагане. Ще очаквам с нетърпение както вашите изменения, така и вашите коментари. Надявам се, че ще осъществим ползотворно сътрудничество в резултат от което ще усъвършенстваме текста и ще допринесем за насърчаването на мобилността на работниците и служителите в Европейския съюз, както и че ще предотвратим всякакви случаи на злоупотреби с техните права. Благодаря ви. Давам думата на представителя на комисията. Е, euh, Благодаря, господин председател. Да, ние сме определено на мнението, е, изложено от госпожа докладчицата. То се основава на общностното законодателство. В действителност това е основно право, как, както е закрепено всъщност още в Римския договор. Има специален член на този договор, който разписва правила за прилагането на това основно право. Разбира се обаче, нещата не се решават толкова лесно на практика, особено след като се присъединиха нови държави, членки и започнаха повсеместно да се прилагат правата на свободно движение. Комисията залага много на просветната дейност. Такова, такава една кампания бе стартирана миналата година. Има и разпространяване на правни становища, които се опитват да разсеят евентуалните съмнения върху това как да се тълкуват правните текстове ангажираме в този диалог всички социални партньори на европейско и национално равнище. Обсъждаме, разискваме, търсим най-добрият начин да прилагаме общностното право. Комисията има съответна работна програма, която оценява съществуващото, съществуващото общностно законодателство в областта на свободното движение на хора. Регламент 1612 регулира тези въпроси и е в основата на нашето желание да намерим по-ефективен начин за неговото прилагане. Най-вероятно следващата година ще излезем с законодателно предложение. За момента за момента оценя, правим оценка на въздействието, ако мога така да, го, така да я нарека, на действащото законодателство. Ще стъпим на тази оценка в бъдещите си законодателни предложения и Позволете да посоча, че докладът на вашата парламентарна комисия ще бъде основен инструмент в нашата работа. Вече ще имаме всъщност готови отговори на евентуалните си въпроси и ще работим по-ефективно. Благодаря. Thank you, Mr. Now we start some floor for discussion. Благодаря ви. Ще ви дам думата за коментари, господин Яколино. Благодаря, господин председателю. И слушах внимателно представянето на доклада на госпожа Блинкевичуите и споделям до голяма степен нейният подход. Той е ясен и конкретен. Наистина, трябва да се подчертава отговорността на самите държави членки. Те трябва да установят законова рамка. Има два, две директиви за временните работници и друга, която ще представлява последващо развитие. Аз самият работя по тези директиви заедно с колегата Мораес. Има държави, трети държави, които биха могли да участват в устойчивото развитие на Европейския съюз като държави източници на миграция. Главният е, водещ принцип обаче продължава да трябва да бъде солидарността. За солидарността често говорим, рядко действаме. Сега имаме възможност да направим нещо по-конкретно. Водещата комисия е друга, ние сме подпомагаща, но имаме възможност. Имаме възможност да дадем своята лепта и да работим заедно за съвета. Благодаря. Uh, Господин Киркоп, имате думата. Първо бих искал особено да благодаря на докладчика за извършената работа и да подчертая връзката между този доклад и доклада за директивата за сезонните работници, по която работим в момента. Моето впечатление е, че може да се стигне до ужасяваща експлоатация на работниците мигранти, независимо от това дали са граждани на Европейския съюз или не. Европейският съюз трябва да гарантира надлежното третиране на тези работници, чрез сътрудничество между държавите членки. Ще направя един коментар, който само от части е свързан с този доклад и с общия контекст на мобилността на работниците. Според мен, когато един работник или служител притежава определени експертни познания, то длъжността му трябва да отговаря на тези познания ще ви спомена случай с един лекар, който дойде от Германия, в Англия. Страната му на происход бе Нигерия. Той не говореше много добре немски, но за сметка на това говореше английски премина през езикови тестове и бе назначен на работа, но в рамките на работата му се стигна до ужасни недоразумения между него и пациентите, което дори доведе до смъртта на един пациент. Лекарят, този лекар се премести от Великобритания в Германия, където в момента практикува. Мисля, че трябва да предотвратим подобни случаи. Напълно подкрепям изложеното в доклада. Чудесни са предложенията в него, но трябва да засилим сътрудничеството между държавите членки по същество. В противен случай ще влезем в конфликт с онези държави, които не желаят да осигурят по-голяма мобилност, ако не се въведат и много конкретни изисквания. Отново давам думата на госпожа Блинкевичуте за заключителни бележки. Благодаря. Благодаря на господин Яколино и на господин Кирк Хоуп, които се обявиха в подкрепа на моето становище, а именно, че трябва да допринесем за свободното движение на работниците и служителите в Европейския съюз. Господин Яколино подчерта принципа на солидарност, съгласно който никой не трябва да бъде обект на дискриминация на територията на Европейския съюз и всички трябва да са обект на равно третиране. Съгласна съм и с господин Кирк Холп за това, че трябва наистина да засилим сътрудничеството между държавите членки, за да гарантираме сътрудничество и то по-ефективно сътрудничество между компетентните национални органи. С удоволствие отбелязах, че Европейската комисия е стартирала информационна кампания относно социалните права на работниците мигранти. Повишаването на тяхната информираност в тази област е абсолютно необходимо. Надявам се, че след като преразгледаме директивата от 2008 година, ще бъдат взети предвид и предложенията на Европейския парламент. Благодаря на всички. Очаквам да осъществим добро сътрудничество. Благодаря на госпожа Блинкевичуте, казва председателят. Както вече ви обявих, продължаваме с точка 5, по която ще проведем електронно гласуване. Темата е сигурност на въздухоплаването, по-специално във връзка с използването на скенери за целите на сигурността. Предмет на гласуването ще бъде проекто доклад по тази тема. Текстът е на колегата госпожа Саргентини. Госпожа Саргентини, искате ли да направите изложение? Не, мисля, че вече достатъчно говорихме по тази тема. Нека само ви спомена една промяна, която направих в последния момент в списъка за гласуване. Става дума за изменение 19. Първо се обявих против него, но промених решението си, така че срещу изменение 19 в списъка за гласуване трябва да има плюс за становището на докладчика. Председателят, благодаря ви. Нека пристъпим към гласуване. Всички ли разполагате с картите си? Тогава нека гласуваме компромисно изменение 1. Компромисно изменение А. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. Компр... Изменение едно, Разделно гласуване. Първа част за. Извинете. Изменение едно пада, тъй като приехме компромисно изменение А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 Край на гласуването. 21 против, 19 за. Не се приема. И така, един колега не разполага с картата си, той е гласувал за, но въпреки това Изменението се отхвърля с 21 срещу 20. Изменение 10. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 11. За, против, въздържали се, отхвърля се. 12. За, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Електронна проверка по изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 гласа за, срещу 17 гласа против. Приема се. 13 за против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, електронно гласуване по изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 за, 17 против, приема се. 15 за,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 22 и 23 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 24. 24 пада. Същото въжи за 25 и 26. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се. Електронно гласуване по 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 24 против, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се. Електронно гласуване по 29.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 Няма португалски текст на това изменение, то е езиково и не би трябвало да се гласува. Добре, тогава продължаваме с номер 40. За, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проведем електронно гласуване по 41 ли? Добре, моля гласувайте. Край на гласуването. 25 срещу 18. Приема се. 42. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43 е оттеглено. 44. За. Против въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение С латинско. За, против, въздържали се, приема се. Четиридесет и пет до 50 включително падат. Гласуваме по 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение Д латинско за, против, въздържали се, приема се. 54-то. До 58 включително пада. Компромисно изменение е за, против, въздържали се, приема се. С това още доста изменения падат, с което можем да гласуваме директно по 68. то е отпаднало, така ли? Тогава гласуваме по компромисно изменение F е латинско. За, против, въздържали се, приема се. С това още доста изменения падат. Гласуваме направо по 78. За, против, въздържали се, мисля, че се приема. 79 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, електронно гласуване по изменение 80. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 23 против, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 8.2 пада. 83. За, против, въздържали се, приема се. 84. За, против, въздържали се, приема се. 85. За, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, електронно гласуване по 86. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 за, 17 против. Приема се. 87 и 88 са оттеглени. 89 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по изменения текст. Окончателно гласуване, което ще проведем електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 41 гласа за, 3 гласа против. С това текстът се приема. Поздравления за госпожа Саргентини. Now, we're about to get started with point number seven. Преминаваме към точка 7 от дневния ред. Доклад за състоянието и тенденциите в борбата с тероризма за 2011 година. Ще чуем изложение от господин Роб Уейнрайт, директор на Европол. Добре дошъл за пореден път в нашата комисия.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 So, please, if you want to take your seats and be silent... Моля, заемете местата си и а, бъдете тихи. Said, we warmly welcome Mr. Още веднъж добре дошъл на господин Уайнрайт, директора на Европол. Той ще ни представи е, доклада за състоянието и тенденциите е, за 2011 година в борбата с тероризма. Господин Уайн Райт е, първо ще направи своето изложение, след което ще проведем дебат. Господин директор, заповядайте, имате думата. Господин председател, уважаеми дами и господа, благодаря, че ми давате възможността да ви представя най-новия доклад на Европейския съюз за състоянието и тенденциите в борбата с тероризма. Разполагате с доклада, току-що ви го раздадохме. Това е всъщност първото представяне на доклада. В изготвянето на доклада участваха и някои трети държави, Турция и Колумбия, включително и международни организации като Интерпол, Евроюст и други европейски институции също участваха в изготвянето на доклада. 10 години след атентатите от 11 е, септември тероризма продължава да бъде е, е, заплаха за Европейския съюз и неговите граждани. А, и сега започваме дебат за ефективността на борбата с тероризма в Европейския съюз. Започваме с статистиката. А, има някои противоречия относно а, нивото а, на а, тероризма. Отбелязва се спад в броя и активността на националистичните туристични организации в сравнение с предходната година. Едновременно с това нарасна броя на задържаните ислямисти, участвали в тероризма. С което искам да кажа, че статистиката е противоречива. Европол като цяло обаче казва, че заплахата остава доста висока увеличил се броя на заплахите и агресивните изявления по адрес на Европейския съюз наблюдаваме а, диверсификация по отношение на методите и а, а, отношенията към с обществото. Наблюдаваме също така, че терористичните организации все повече си сътрудничат, използвайки интернет а, имаме все повече основания да смятаме, че между терористичните организации и организираната престъпност съществуват връзки. През 2010 година седем са жертвите на терористични атентати, а, голям е броя и на ранените. А, Цифрата е същата, както през 2009 е, година. 249 туристични атентата са регистрирани в Европейския съюз. 611 души са задържани с подозрения за тероризъм. Е, голямата част от е, тези атентати е, са извършени от сепаратистски организации от Испания и Франция. Е, като цяло обаче броя на терористичните атентати е намалял с 15% в сравнение с предходната година. броя на а, заплахите и изявленията, съдържащи заплаха, е, се, се увеличил с 42 в сравнение с предходната година. Относно исламистката дейност. Както, както казах, увеличил се е броя а, на а, исламистските заплахи туристични атентати. Три са атентатите в Европейския съюз, два в Швеция, един в Дания, а, с незначителни щети. А, през 2009 година има само един атентат, т.е. увеличението е незначително. През ноември 2010 година имаше опит за терористични атаки на Ал-Каида и ако те бяха успешни, щеше да има голям брой жертви и загинали. Ставаше дума за самолет. Слава Богу, опитът беше предотвратен. С 50% се увеличи брой на опитите за индивидуални атентати. Техният брой е 100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 Задържан е известен брой лица заради е, набиране на доброволца за извършване на атентати. Току-що председателя ме помоли да говоря малко по-бавно. Е, още веднъж е, увеличен е броя на лицата, които участват в подготовката на терористични атентати. Е, от което можем да заключим, че е, остава висока опасността от ислямистски терористични атентати. Заплахите е, показват, че опасността се е увеличила. Наблюдаваме по-голямо разнообразие сред участващите в атентатите. Спектъра на участващите групи и индивидуални лица се е увеличил. Увеличил се е броя на а, самотните, така да се каже, атентатори. голям брой от лицата, които са арестувани, са членове или на са или индивидуално действащи, или са членове на малки терористични организации. Относно дейността на а, ислямистските терористи, а, тази дейност а, се е, е увеличила заради международния контекст, а, например събитията в Северна Африка. А, голяма опасност продължават а, да представляват а, и а, а, завръщащите се от а, Афганистан, Иран и конф, изобщо конфликтните точки. А, беше разбита терористична мрежа в Франция, занимаваща се с а, а, набиране на исламисти напуснали Франция през 2008-2009 година. Те бяха участвали в борбата с коалицията в Афганистан. Тези а, лица бяха организирани и обучени, за да извършат терористични атентати в а, Франция. Беше намерен а, информационен а, материал в тези лица и а, властите във Франция успяха да предотвратят атентатите, които те планираха. And, Iraq as they become uh, more attractive to jihadists, additional все по-атрактивно за джихадистите става участието в конфликтите в Афганистан, Пакистан и Ирак. Намират се много доброволци от Европейския съюз, които желаят да участват. А както вече казах, Броят на този вид атентати е намаля с около 50%. 160 атентата са извършени в Европейския съюз. В Испания и Франция един полицай е убит от активист на ЕТА. 390 лица са арестувани от властите, в това число сепаратисти и а, етнонационалисти, например от а, ПКК. А, които финансират своята дейност с, с пари от рекет. сепаратистски групи действат както в рамките на Европейския съюз, така а, и а, извън. А, така, например, ЕТА си сътрудничи с групировки от Колумбия. Левите екстремисти и терористи също действат в Европа. Бяха извършени множество атентати. Имаше много насилие с 6 жертви, 45 атентата, 34 четири лица са задържани. Всичко това показва, че е нараснало този вид дейност в сравнение с предходната година. Някои атентати през 2010 година показаха, че се извършва координация между действащите групи, например в Испания, Гърция и Италия. преследват се общи цели в различни градове и а, държави. Начините на действие са а, различни. Наблюдава се солидарност с а, арестуваните другари. През ноември имаше широка кампания срещу държавните глави европейските институции. Това е просто констатация, тя не се свързва с терористите. През 2010 година а, левите анархисти а, а, се, а, се съсредоточиха върху економическата а, рецесия, а, тъй като а, а, се наблюдаваха а, тъй като економическата криза доведе както до ляво екстремистски, така и до дясно екстремистски е, е, дейности. През 2010 година Десните групировки не извършиха атентати в Европейския съюз, но наблюдаваме, че те стават по-активни. Те използват а, интернет и социалните мрежи като инструмент за набиране на а, привърженици и за пропаганда. А, а, те са се съсредоточили върху младото поколение и а, извършват своята дейност а, а, там. А, а, имаме една друга група от екстремисти, а, е, защитаващи животните и еколози екстремисти. През 2010 е, година наблюдаваме, че тези екстремисти все повече се свързват в а, е, мрежи, използват нови методи за подготовка и а, синхронизиране на действията. А, дейността от а, а, Обединеното кралство се разпространила върху останалите развитите държави от Европейския съюз някои членове на а, екстремистските организации, защитаващи животните и околната а, среда, използват а, общи а, средства. Много са тенденциите, които наблюдаваме. Първата тенденция е, че интернет е станал, станал важна среда за дейността на екстремистите и терористите. Интернет дава възможност за презентиране на дейността и за достигане до широката общественост. Интернет се използва като средство за пропаганда и набиране на привърженици. Наблюдава се свързването в мрежа на терористичните групировки а, и организираната престъпност. А, тяхната идеология е различна, но те взаимно се подкрепят най-вече при финансирането, комуникацията и организирането на пътувания. може да става дума за съвместна контрабанда на оръжия, наркотици, търговия с хора, финансови измами, пране на пари, рекет. Това са все дейности, от които се финансира терористичната дейност, сепарат сепаратистките терористични организации, например ПКК, са замесени в трафика на хора и контрабандата. По този начин те финансират своята дейност. В Африка установихме, че има връзка между международния трафик на наркотици, картерите, които го извършват, и лица, свързани с ислямския тероризъм. Особено загриженост буди това в Европейския съюз, тъй като в Северна Африка положението е много нестабилно и това дава нови възможности на а, а, терористите, дава нови възможности за движение на хора и оръжие между Европа и Африка. В заключение, дами и господа, искам да кажа, че възоснова на тези резултати през 2010 година можем да кажем, че се увеличил броя на арестуваните, участващи в подготовката на атентати, независимо от това опасността от терористични атентати остава висока и за това бих искал да поздравя а, органите за ефективната борба. Благодаря ви. Много колеги пожелаха да вземат отношение. Господин Диас Демирс. Благодаря. Госпожо председателстващ, благодаря и на директора на Европол за доклада за състоянието на борбата с тероризма. Бих искал да направя някои уточнения. На първо място, следва да отбележим, че заплахата продължава и че не бива да се отнасяме лековато към нея. Заплахата продължава да съществува, както всъщност наскоро ни потвърдиха и от американска страна по време на посещението в Вашингтон. Това първо. Второ, искам да отбележа и киберзаплахите. И на трето място да отбележа важността на пропагандата и на набирането на самишленици в киберпространството. Това не бе отбелязано излично, но аз смятам, че то уточнява портрета на тероризма. През 2009 година бе отбелязана тенденция, която за съжаление продължава да съществува в Испания и по силата на която ета продължава да бъде основната заплаха. През 2010 година се отбеляза все пак спад на терористичните акции и на съдебните решения по този повод. Франция е на второ място по взети съдебни решения в този смисъл, по издадени присъди. Италия на трето място за ляв тероризъм. На четвърто място Обединено кралство по джихадистски ислямистки тероризъм а в Германия и в Белгия бяха издадени 10 съответно и 5 присъди по ислямски терористични каузи. Виждате, значи, че е необходима обща, общо взаимодействие срещу различните видове тероризъм. Не след обед имаме изслушване по този въпрос. В заключение, в заключение искам да посоча нещо, което би трябвало да се знае от всички и което ще включа в доклада. Връзките с терористичните организации, освен техническите връзки, като слагане на оръжията или друг вид взаимодействие с тях, свързано с затворниците, например, всъщност ги укрепва. Всъщност ги укрепва и отслабва действието на политическа основа срещу тях. Пак повтарям, нужно е общо действие, нужно е гарант, нужна е гаранция, нужни са всякакъв вид документи и процедури, като, например, събирането на данни за пътници. Това е полезно действие. Благодаря. Председателката, колеги, не ви наложих изискване за максимално допустимо време за изказване, но моля ви да се вмествате в някакви разумни рамки, за да дадем а, възможност на господин Уейнрайт за коментар. Госпожа Гомеш има думата. Микро.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 има връзка между терористичните групировки и организираните престъпни групировки, най-вече с цел финансиране на тероризма. Има проблеми с микрофона. Упоменахте, че има пряка връзка между терористичните действия и организираната престъпност, най-вече в областта на финансирането на тероризма. Явно е, че офшорните компании са от основно значение в този процес. Бихте ли приветствали действия от страна на европейските правителства, целящи упражняване на контрол върху офшорните компании, така че те да не способстват връзката между тероризма и организираната престъпност. И следващият ми въпрос е свързан с това дали разполагате с документация, която да доказва водещата роля на офшорните компании в финансирането на тероризма. Наблюдават се в региона на Сахел нарастващи тенденции за обвързване на международния трафик на наркотици, най-вече от Латинска Америка, с някои африкански държави. Тези държави за нещастие се превърнаха в наркодържави. В Европейския парламент бе проведено разследване, в рамките на което установихме, че има много големи пропуски по отношение на сигурността на европейските летища. Например, на Иберийския полуостров. А знаем, че това е един от маршрутите за международния трафик на наркотици, както и на международния тероризъм. Има ли някакви подобрения в тази област? Благодаря. Следващият оратор, господин Кърк Хоп. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Уейн Райт за много добре структурираното му изложение. Подобни доклади са много интересни. Успешните операции, провеждани от вашите колеги, наистина са свидетелство за добрата ви работа. Постигнали сте успех по предотвратяването на терористични нападения, за което съм ви много благодарен. Какво е вашето виждане във връзка с продължаващия приток на а, мигранти от Северна Африка, както и по отношение на операциите на НАТО в Либия? как тези два аспекта въздействат върху вашата стратегия? Смятате ли, че ще се увеличи рискът от тероризъм или не? Другият ми въпрос е свързан с споразумението за предаването на резервационните данни на пътниците и с директивите за киберпрестъпността. Как това споразумение и директивите ще допринесат за вашата работа през тази година? Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Уейнрайт за изложението му. Запознах се с вашия доклад и докато слушах изложението ви, бях загрижен, тъй като би било трудно да се следва разискването за борбата с тероризма на ниво Европейски съюз. Причината е, че във вашия доклад не се съдържа определение на понятието тероризъм. Мисля, че обаче все повече ни се налага да обсъждаме въпроса за определението, като се вземе предвид широкия диапазон на терористични дейности предмет на дискусията. Моето впечатление е, че повечето от дейностите, които очертахте в доклада си, по-скоро спадат към тежките престъпления и организираната престъпност, но не могат да се квалифицират като терористични актове. Не мога, разбира се, да преценя какво е положението за състоянието на тероризма в Европейския съюз, ако не разполагам с точна дефиниция на понятието тероризъм. Опасявам се, че все повече се движим в посока обединяване на много различни видове престъпни деяния под общото название тероризъм. И не знам дали няма да стигнем и до нещо от рода на тероризъм по време на спортни прояви, има много широк диапазон от деяния, които могат да бъдат квалифицирани като терористични, но мисля, че трябва да се концентрираме върху същинските терористични нападения и терористични актове, върху заплахата от такива. Мисля, че би било по-ефективно, ако приложим едно по-стеснително определение на понятието тероризъм. Благодаря, госпожо председател. Благодаря е, е, за доклада. Вие установихте, че заплахата продължава да бъде висока е, и че е, терористите променят своите стратегии и следователно и ние трябва да е, променим нашата стратегия, ако искаме да имаме успех. Е, няколко въпроси. е, е говорим за е, скенерите, които се използват за гарантиране на сигурност сигурността. Какво мислите, доколко те могат да се използват за борба с тероризма? Втори въпрос относно засилващото се международно сътрудничество между а, терористите. Моят въпрос е достатъчни ли са данните, които ви предоставят страните членки, за да може успешно да се борите с тероризма? Трети въпрос а, във връзка с а, увеличилите се арести и задържания. А, това води ли до намаляване на терористичните е, атентати? Последен въпрос. Вие засегнахте въпроса за източниците на финансиране на терористичните актове. А, как смятате, имате ли наблюдения? Смятате ли, че трафика на хора и търговията с оръжие и най-вече от региона Сахел е е, източник, основен източник на финансиране. Е, Благодаря на германския колега. С удоволствие го приветстваме отново тук в парламента. Още Осем колеги са се нанесли в списъка с желаящи да се изкажат. До този момент бяхте много дисциплинирани по отношение на времето. Призовавам ви да се вмествате в рамките на две минути. Следващият ни оратор, господин Крочета. Искам да засегна един въпрос, свързан с Италия, но не само. Вие е, избрахте е, различни видове терористични атентати е, от е, леви, от десни екстремисти и така нататък. Трябва да знаем на какво ниво са класифицирани тези атентати. Е, кога, кога е, достигаме нивото на терористичен атентат? Кога можем да говорим за терористичен атентат? Ако някой хвърли пластмасова бутилка в лицето на Баруслони, това е ли терористичен акт или не? Е, е, това а, действие е екстремно, но не преследва някаква предварително обмислена стратегия. Когато а, дадено действие бъде квалифицирано като терористичен акт, трябва да имаме стратегия, на която то се подчинява. Тоест, терористичните атентати не са насочени към са, са насочени към случайни хора. Ако публикуваме статистиката, с която разполагаме, тя ще бъде ужасяваща, но тази статистика не се включва в доклада за всяка година. Е, имаме поставени бомби, е, убити кметове, адвокати, политици, журналисти, съди в редица страни членки. Това обаче не се включва в доклада. И последното tipo di attentato hanno fatto i propri. Защо а, Обединеното кралство а, не е включено? Това според мен е странно. Според мен трябва да. А, трябва да изготвим една таблица с дефиниции и включваща и аспектите на туризма. Иначе а, изпадаме в а, чиста идеология. Thank you. I also wish to thank uh, Mr. Wainwright for his very благодаря. Също поздравявам господин Уейн Райт за много интересното му представене и за работата, която извършва. Един от коментарите ми е свързан с един от ключовите ви изводи, а именно, че настоящият и бъдещият поток на мигранти от Северна Африка би могъл да окаже въздействие върху сигурността в Европейския съюз. Твърдите, че лица с терористични намерения лесно биха могли да проникнат на територията на Европейския съюз, заедно с големия поток от мигранти. Това е едно много обезпокояващо твърдение. Въпросът ми е на какви аргументи и факти се основава то и какво смятате да предприемете, за да отклоните тази потенциална заплаха. Искам да запитам също така дали Европол е изпратил експерти или мисия в държави като Италия и Малта, които в момента са обект на голям поток от мигранти. Председателят благодаря, господин Папа Николао. Господин Уейнрайт, благодаря ви за представянето. Всичко, което изложихте, наистина е много важно. Въпросът ми е следният. Упоменахте увеличаването на нивото на координация между терористичните групировки в отделни държави членки. Упоменахте, че интернет е един много важен инструмент в това отношение. Съдейки по статистиката, която ни представихте, Оставам с впечатлението, че терористи са били задържани само в 15 от общо 27 държави членки. На какво се дължи това? На тази цифра имам предвид, на това, че нямате информация от е, останалите 12 държави членки или на някакви проблеми, за които трябва да ни информирате. Господин Морес work that um, Europol does. Благодаря и от името на нашата политическа група за работата, която върши Европол. Който познава структурата на Европол, знае, че е, Европол работи с много малко хора е, и затова изготвянето на такъв доклад представлява голямо постижение. Е, изказалите се преди мен засегнаха темата за дефинирането на терористичните актове. Знам, че във вашия доклад такава дефиниция се съдържа. Аз ще се концентрирам върху едно нещо, тъй като времето ми за изказване е ограничено. Ние в Европейския парламент а, се занимаваме с въпросите на организираната престъпност и тероризма. И аз бих искал да чуя от вас какво мислите по въпроса за ресурсите, с които разполагате за борба с тероризма? В Обединеното кралство, например, беше направен опит за съсредоточаване върху организираната престъпност. защото а, а, се изказа мнение, че се хъбят време и усилия за борба с тероризма прекалено много. Но аз мятам, че се нуждаме от един много точно премерен баланс, за да можем да дадем на хората сигурност за това, че ще предотвратим опасността преди тя да е настъпила. Благодаря, господин Тавариш. And the liberals, but also the liberal mic is not working. okay, I, I confess we went around the room with a screwdriver this morning undoing all the mics. Като че ли някой минава тук с една отверка и поврежда всички микрофони. Само микрофонът на зелените работи. Ще направя някои много общи коментари. Не можем да постигнем абсолютно ниво на сигурност, разбира се, но трябва да отбележа, че понякога правим грешки при оценката на нивото на заплаха. Понякога прилагаме линеен подход – а нерядко се оказва, че въпреки, че е намалял броят на нападенията, нивото на заплаха е високо или дори по-високо в сравнение с миналото. Така че мисля, че подобен линейен подход не допринася за оценката на нивото на заплаха. Той упростява нещата. Особено като се вземе предвид, че трябва да подходим към проблема на политическо ниво. Нямам предвид предприемане на политически действия спрямо терористите. Имам предвид мерки за намаляване на мотивацията им за вербуване възможен е сценарий, в който репресивните мерки повишават мотивацията за вербуване. С други думи, би било много по целесообразно понякога да подходим по-интелигентно при прилагането на репресивни мерки, още повече, че те са посегателство върху правата на човека не само, че са посегателство върху правата на човека, но и повишават мотивацията за вербуване. Не само, че репресивните мерки са посегателство върху правата на човека и гражданските свободи, те са свързани и с по-високи разходи. Достига се до границите на бюджетните ресурси, а бюджетните ресурси не са неизчерпаеми. Нерядко мерките за борба с тероризма обаче са доста скъпи. И целта, за която ги прилагаме, съразмерна ли е на средствата, които инвестираме в тях? Това е моят въпрос. Председателката, благодаря ви. Можете да изложите а, своите становища във връзка с разходите и днес след обед. Това ще е тема на изслушването ни. Следващият ни оратор. Благодаря на господин Уейн Райт за уводните му бележки. Въпросът ми е прост. Имам предвид действащото законодателство на Европейския съюз. Смятате ли, че то е достатъчно или бихте препоръчали на комисията и парламента да предвидят на законодателно ниво други мерки за борба с тероризма? Благодаря. Председателката, благодаря ви. Мисля, че този въпрос ще бъде засегнат и в доклада. Нека и аз поставя един въпрос, придружен от коментар. Коментарът ми е, че съм много удовлетворена от доклада ви. Оставам с впечатлението, че ситуацията се подобрява с течение на годините както и че държавите членки биват насърчавани да ви предоставят все повече информация. Според мен подходът ви в това отношение е много добър и ще се усъвършенства и през годините. Забележката ми по-скоро е насочена към комисията и съвета. А ако се извършва годишна оценка на нивото на терористична заплаха, то трябва да извършваме и годишна оценка на действията си за реакция при терористични актове. Все още не сме правили такава оценка. Настоящия доклад ни дава представа за тенденциите в борбата с тероризма, но мисля, че трябва да публикуваме и доклад за оценка на действията си за реакция. Въпросът ми е свързан с казаното от господин Албрехт и други относно определението на понятието тероризъм. Мисля, че на практика то става все по-разширително. Имам предвид доклади за инциденти като сблъсъци между екстремистки, леви или десни групировки. Ако по време на един такъв инцидент се стигне до жертви, то може ли той да бъде квалифициран като терористичен акт? момента сме склонни да квалифицираме заплахи или престъпни деяния, които представляват обичайни престъпления, като терористични актове. А не трябва ли в борбата с тероризма да защитаваме националната сигурност, не толкова сигурността на отделни индивиди, въпреки че не подценявам и нея? Ще ви цитирам един инцидент в Холандия, на който бяхме свидетели преди две седмици. Бе проведено мащабно събитие, в което участваха хиляди граждани, присъстваше кралицата. Това бе едно тържествено, възпоменателно събитие. Моментът бе много тържествен, всички мълчаха и изведнъж един луд просто изкрещя бу. Избухна паника. 65 човека бяха ранени. Това бе, бяха статиите в пресата. Този луд незабавно бе задържан. Бяха изпратени извънредни телевизионни екипи, които да отразят събитието. Но същинското деяние бе просто едно изкрещяване. Наистина съм очудена, че то намери толкова широк отзвук. Та въпросът ми е къде точно е границата между обичайната престъпност и терористичните актове. Това бяха, смятам, всички въпроси, които искаха да поставят колегите, имате думата за отговор. Okay, Uh, remarks that have been raised because someone По въпроса за Северна Африка. Определено този проблем е източник на загриженост за Европол и държавите членки. Особено сме загрижени от това, че всяка една операция на НАТО в региона може да се използва от екстремистските организации като повод за радикализирането на отделни лица. Загрижени сме от това, че липсата на политическа стабилност води до политически вакуум. Такъв вакуум дава възможност на хора да преследват своите индивидуални цели. Липсата на стабилност в региона води и до намаляване на потенциала на полицейските органи и на другите органи за сигурност и опазване на реда. С това се допринася за незабелязаната, непресечена подготовка на престъпни деяния и терористични актове. А що се отнася до потока на мигранти в региона на Средиземноморието, то това е възможност за потенциални терористични и престъпни групировки да насочват както хора, така и оръжие към Европейския съюз. За момента нямаме точни данни за подобни действия от страна на терористични организации, но имаме основание да допускаме подобна дейност, особено като се има предвид, че в момента терористични групировки се възползват от потоците мигранти в Средиземноморския регион, за да насочват незаконно хора към Европейския съюз. Господин Бусотил запита дали сме изпратили а, своя мисия в Малта и Италия. Да, екип от наши специалисти работи в Лампедуза съвместно с агенцията Frontex и италианските власти. Работата му е насочена към оценка на постъпващата информация, както и към информиране на лицата, които пристигат в Италия. Получаваме от нашия екип информация, че в момента организираната престъпност много активно се възползва от положението със сигурността в региона. Нямаме данни за терористични дейности, но внимателно следим развитието на остров Лампедуза. Що се отнася до Северна Африка, то там явно международните структури за трафик на наркотици са обвързани с ислямистки терористични групировки, най-вече в региона на Сахел. Зададохте въпрос дали има пряка връзка между трафика на хора в региона и дейността на терористични групировки там. Не или поне до момента нямаме данни за това. По отношение на дефиницията на понятието тероризъм, в нашия доклад боравим с определение на това понятие. Разбира се, трябва да бъдем много внимателни в определянето на неговия обхват. Тоест, трябва внимателно да подходим към престъпните деяния, които могат да бъдат квалифицирани като терористични актове. Ето защо е важно да разглеждаме доклада в светлината на необходимостта от консенсус с държавите членки по отношение на определението на понятието тероризъм. Не спада към правомощията на Европол да тълкува специфичните национални определения на понятието тероризъм. Получаваме информация от държавите членки във връзка с определението и се опитваме да я включим в доклада си. До момента не сме получили информация от всички държави членки. по отношение на броя на задържаните лица, за подозрени в терористични дейности. Но това е само един от индикаторите за нивото на заплаха. Както отбеляза ваш колега, не бива да подхождаме линейно. Докладът отразява настоящата ситуация. Това не е мащабно проучване, основаващо се на данни от разузнавателните служби нямаме достъп до цялата информация, с която разполагат разузнавателните служби. Част от нея е много чувствителна и нямаме право да я публикуваме. Така че докладът в известна степен е ограничен по отношение на източниците на информация. Но, що се отнася до данните, с които разполагаме, мисля, че те са надежден индикатор за нивото на заплаха. Запитахте за това дали трябва да квалифицираме дейностите на крайните леви и десни групировки като терористични актове. Да, класифицирали сме ги като такива, защото сме получили такава информация от държавите членки. Дейността им е проблем за държавите членки, както и дейността на ислямистските терористични групировки. Интересен е въпросът за връзката между организираната престъпност и действията за борба с тероризма. Или, извинете, за връзката между организираната престъпност и терористичните групировки. Обикновено организираните престъпни групировки се ограничават в своя обсек на действие, но има някои данни за контакт между тях и терористичните групировки има пример за такъв контакт в Африка, например. Организираните престъпни групировки имат все по-големи възможности за увеличаване на приходите си, например по интернет. От тези възможности се възползват и терористичните групировки. Госпожа Гомеш постави въпрос във връзка с изпирането на пари и офшорните компании. Имаме данни за това, че както дейността на офшорните компании, така и много други дейности, използвани от престъпните групировки за изпиране на пари, могат да бъдат обект на интерес от страна и на терористични организации. Но нямаме конкретни данни за това. Има данни обаче за възникването на връзка между тероризма и организираната престъпност. Реакцията на полицейските органи е подобна на методите, които се прилагат по отношение на изпирането на пари. Но що се отнася до обмена на информация, има все по-голяма необходимост от съгласуване на дейността на органите за борба с организираната престъпност и на органите за борба срещу тероризма. Тоест, трябва да се постигне по-голяма синергия между националните стратегии и стратегиите на Европейския съюз за борба с тероризма и за борба с организираната престъпност. За Европол тероризмът остава много важна област, но тя е сравнително малка тъй като делът и като ресурси е само 9% от бюджета ни. За сравнение, 30% от бюджета ни се използва за борба срещу международния трафик на наркотици. Запитахте ме и за сигурността на летищата на Иберийския полуостров. Не мога да дам много ясно становище за това. Не мога да дам ясно становище за телесните скенери всякакви а, киберстратегии за проследяване на финансирането на тероризма, например, водят до благоприятни последици. Киберпрестъпността е много важна област за нас. Всяка една бъдеща директива на Европейския съюз трябва да вземе предвид значителното увеличение на незаконното използване на интернет за оказване на подкрепа на престъпни действия, както и за оказване на подкрепа на тероризма. И възниква все по-голяма необходимост полицейските органи да се борят срещу това ежедневно. С удоволствие ще отговоря и на последващи въпроси, но мисля, че с това изчерпах всичките ви въпроси. Sorry, if аз зададох въпрос и исках да знам дали намирате за съществуващото законодателство достатъчно или има нужда от ново. И то от гледна точка на Европол и изслушването, което е предвидено за днес след обед. Rule... Да, благодаря. Аз смятам, че няма нужда от допълнително законодателство. Това, което смятам, че трябва да правим е по-ефикасно да прилагаме съществуващото. No comments... Има ли други коментари, питания? Никой не иска повече да вземе думата. Хубаво тогава, казва председателя. Приключваме тази част от заседанието и ще продължим дебата днес след обед след 3 часа по въпросите за борбата с тероризма. Благодаря на господин Уен Райт за презентацията и за документа, който ни раздаде. Остават ни още няколко минути преди началото на заседанието на координаторите в 11.30. Благодаря на всички. Продължаваме работа в 11.30 с координаторите. Благодаря.